Dear colleagues, welcome. Уважаеми колеги, добре дошли на това заседание на Комисията по правни въпроси. Веднага бих искал да премина към първа точка приемане на дневния ред. Е, бих искал да ви информирам за някои промени, предложени към дневния ред точки 39, 40, 46 отлагат и точка 31 ще разгледаме след точка 28. Виждам, че няма възражение, следователно смятам, че е прият дневния ред с така предложените изменения. Искам да ви информирам, че заседанието ни се излъчва пряко по интернет, с изключение на онези точки, които ще се разглеждат при закрити врата съобщения на председателя. Искам да ви информирам за решението на координаторите. От заседанието на 24 септември координаторите тогава решиха да назначат следващите докладчици. Господин Декандес Паскуал за доклада за допълнителния сертификат за защита на медицински продукти, господин Коферати, за доклада за връчване на съдебни, извънсъдебни документи. Госпожа Хаутала. Доклад по правило 55, заедно с господин Либе, господин Радев, доклада за сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събиране на доказателства при граждански и търговски дела, госпожа Ханибал, доклад за четирите решения на съвет, опълномощаващи някои държави членки да одобрят присъединяването на редица трети държави към Хакската конвенция по гражданско-правните въпроси, отнасящи се до отвличане на деца. Госпожа Русия за доклада за действията на Съюза във връзка с указанията за географски происход и решение на съвета за присъединяват на Европейския съюз към този международно правен акт. Господин Кризогонос за Европейския социален фонд плюс госпожа Бершеран становище по процедура за проверка във връзка с нарушение на нормите защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент и аз за Доклад за прекратяване преминаване към лятното време и също така освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2017 година на Съда на Европейския съюз. Освен това, координаторите решиха да изпратят писмо до комисията по петициите във връзка с петиция и това е свързано с молба до правната служба във връзка с промяна на правните разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, а също така намаляването на въздействието на редица пластмасови продукти върху околната среда. Също така председателят ще се свържа с председателя на ИМКО и те ще подпишат съвместно писмо до Сирийското председателство връзка с досието защита на потребители. Това е по точка 2. Точка 3. Точка 3 само нещо, което трябва да отбележим. И сега четвърта точка. Проекто препоръка за електронното публикуване на официален вестник на Европейския съюз. Тук докладчик съм аз. Преди да преминем към гласуване малко по-късно днес, ще кажа следното. Това досие като цяло се отнася до едно доста лесно за разбиране. А, обновяване на разпоредбите, които гарантират това, че електронното публикуване на официалния вестник е актуално и пълно възпроизвеждане на текста с правно действие. Европейския парламент дава съгласие на този регламент възоснова на препоръка на тази комисия. Дебатът се средоточи не толкова върху дебата по същество, а правното основание. Of the treaty, uh, of the functioning of the European Union. Използването може да бъде скъпоструващо и следва да се използва само в изключителни случаи. Парламентът, освен това, може само да каже да или не, без пряко участие в разработването на окончателния текст. Освен това, конституционните изисквания в редица държави и членки изискват продължителни процедури за парламентарно проучване, преди да се използва клаузата за гръвкавост сегашното предложение състои от точки от преамбюла и две кратки разпоредби по същество и целта е само да се актуализира процедурата, предвидена в регламент от 2013 година за е, електронния подпис, използван при публикуване на материали в официалния вестник. Сега това ще бъде възможно чрез електронен печат, което ще ускори процедурата за публикуване на съобщения в официалния вестник. Предложението на комисията беше внесено през февруари 2017 и нашата комисия и завърши проверка на правното основание през септември 2017. Официалното искане за съгласие от страна съвета беше отправено едва минали месец. Една година след като нашата комисия по правни въпроси отправи препоръка да се гласува в пленарна зала по това доста непротиворечиво актуализиране. Освен това, в допълнение към процедурните проблеми, за които споменах, ние също така подчертахме, че бъдещото развитие на технологии в областта на цифровизацията, роботиката могат да изискват дейности, които ще изискват сериозни промени в дейността на службата за публикации. Комисията единодушно съгласи да помоли председателя Таяния да изпрати писмо до съвета и комисията, препоръчвайки да се отчете бъдещите промени в договора да включат изрично правно основание, което да предвижда обикновена законодателна процедура. Сега, предвид самото досие, съветът официално помоли парламента за съгласие на писмо от септември 17 тази година. Проекто регламента внася само незначителни промени. Не се променя съдържанието по същество, а именно да се позволи използването на електронен печат. за да може да се извършват електронни публикации в официалния вестник. Аз препоръчвам на пленарно заседание да се даде съгласие за този регламент. Нашето становище, свързано и с препоръката за актуализиране на договорите, е включено в проекто препоръката, тъй като предложената промяна не представлява нещо противоречиво и предвид желанието обновения регламент да влезе в сила максимално бързо и предвид това, че парламентът може да каже само да или не, предлагам да не се определя крайен срок за изменения, а да се премине непосредствено към гласуване още днес, за да може в пленарна зала да се извърши гласуване по време на втората октомврийска сесия. Предлагам. I see no comments. Uh, does the Commission wish to take the floor? This is also not the case. So... Изглежда, че това не е така. Искаме да приемем това по-късно в нашата комисия като точка 8 от дневния ред. С това стигаме сега до точка 5 от дневния ред. Тук става дума за сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти. Господин Паскуал. Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошли на представителите на Европейската комисия. Надявам се, че слушате много точно нашата дискусия. Аз мисля, че това предложение на комисията е много голям шанс. Това звучи твърде просто, но нещата всъщност са значително по-сложни. Нямам някакви опасения във връзка с съдържанието, но по отношение на графика, да. Аз разговарях с докладчиците в Сянка и се надявам, че ще мога да чуя вашето мнение и тяхното мнение днес. Важно е този сертификат за допълнителна закрила за нашата фармацевтична промишленост да бъде прият, това е нещо изключително важно за изследователската дейност, която трае с години. Това е моята гледна точка. Всъщност, патентите са ДНК на нашата европейска индустрия и тук трябва да поставяме правилни акценти за иновация и подобряване на общественото здравеопазване. Искам да посоча, че инвестициите в иновации са много добри инвестиции и никога те не трябва да се разглеждат като разходи. Същото се отнася по отношение на предложението на комисията по този е, сертификат за допълнителна закрила. Аз приветствам това предложение. Аз искам то да бъде прието още в е, този мандат. Обаче осъзнавам много добре трудностите, които са свързани с това. Надявам се, че тук трябва да се стремим към едно специфично и добре балансирано предложение и комисията посочва това в е, своята обосновка в своите мотиви, защото трябва да се имат предвид последиците от този сертификат за допълнителна закрила. През последните 30 години фармацевтичната промишленост се промени много. Европейския съюз винаги е бил център на изследователска и развойна дейност за фармацевтични продукти. 2016 година тук са проведени различни изследвания, които ни налагат като водещи на световния пазар. Не трябва обаче да застрашаваме индустрията, свързана с производство на генерични лекарства. Ние не можем да пречим на нашите собствени предприятия с погрешни стимули, така че те да загубят своите конкурентни предимства в един бранш, където Европа е водеща на световния пазар. Това е конструктивно предложение, дава правна сигурност и представлява добър баланс между основателни различни интереси. Предлага специфична защита при е, смекчаване на последиците във връзка с е, авторските права, защитават се и други интереси, яснота, правна сигурност, това са тук основните принципи. И ако това предложение се прилага правилно, няма да съществуват рискове, за инвестициите в иновационна дейност. И още веднъж искам да посоча, че генеричните лекарства играят също решителна роля в тази проблематика, защото висококачествените лекарства са важни както за европейците, така и в световен мащаб и като цяло се е, осигурява достъп на пациентите до такива лекарства на достъпни цени. Генеричните лекарства до тях всъщност и хората в е, най- е, неравностойно положение в света трябва да получат достъп, но Всъщност е, важното в това предложение е, че ще възникнат 20 до 25 хиляди работни места до 2025 година. Фармацевтичната промишленост до 2025 година ще може да спечели допълнителни милиони е, биосимилари и генерични лекарства – ще се произвеждат по-бързо в, в Европейския съюз след е, изтичане срока на патентите и това е взела предвид комисията в своето предложение, поради което аз е, искам да е, насоча нашата дейност за възможно най-голямо подобряване на предложението на комисията с цел избягване на злоупотреби. Искам да попитам комисията за някои неща преди да работя по-нататък по текста при екс антенотификациите, нотификациите, не е ли по-логично да се каже, че при производството е, националните независими институции трябва да приемат патенти, има и по-чувствителни части. Аз мисля, че и конкуренти извън Европа могат да използват тези патенти за собствени цели. Освен това, 28 дни преди предвидения срок на производство. Дали това е достатъчно дълъг срок? Не знам, може би е необходимо неговото удължаване. И след това можем да попитаме комисията дали бихме могли да се погрижим този регламент да влезе в сила по-рано, без да застрашава действащите права и може би той е, може да се отнася само за онази част от сертификатите за допълнителна закрила, които са предоставени преди влизане в сила на регламента – това са някои мисли в предварителен порядък, които изложих днес. Надявам се, че комисията може да подобри предложението. Естествено, искам да чуя и докладчиците в сянка, техните идеи, техните предложения. И накрая искам още веднъж да подчертая, че това предложение е много важно. Ние трябва да имаме това предвид, защото иначе конкурентите на Европа ще бъдат в по-добро положение от нас. И е, това би застрашило целия фармацевтичен бранш, не само генеричните лекарства. Освен това, трябва да мислим и за пациентите, които имат нужда от е, лекарства на достъпни цени. Както каза, комисията е опитала всичко възможно да подобри ситуацията, е, да се създаде ситуацията в е, която да бъде възможно нашите производители да се ползват от всички предимства и да не бъдат в неравностойно положение спрямо световната конкуренция. Благодаря. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за неговите встъпителни думи и за неговите положителни оценки по предложението на комисията. Искам да се присъединя към тях. Аз мисля, че предложението на комисията е първа крачка в правилната посока. Европейският парламент от известно време насърчава е, стимулите за подобряване на достъп до медикаментите и то не само на вътрешния пазар, но и миналата година в доклада за подобряване на достъпа до лекарствени средства. Когато беше въведена СПС, ние искахме като парламент, като законодател да дадем стимул за е, изследвания на иновативни лекарства в Европейския съюз, аз мисля, че това функционира добре, като се има предвид, че Дания беше в силна позиция по отношение на генеричните лекарства и сега благодарение на европейските разпоредби зае водеща роля при иновативните лекарства, установяваме, че наистина сме свършили нещо добро. И тук искам изрично да подкрепя докладчика, този законодателен акт наистина също може да даде добри резултати. И както правилно установи докладчика, светът се развива непрекъснато и ние виждаме, че европейските производители на генерични лекарства и биосимилар са изправени пред големи проблеми и на европейския пазар. Сега трябва да създадем баланс при производството на генерични лекарства в Европейския съюз. С изменението на регламента SPC трябва да се създадат нови възможности, което аз приветствам. Засилване на конкурентоспособността на намиращите се в Европа производители, най-вече по отношение на износа в страни, в които не съществува SPC или други защитни разпоредби. Аз мисля, че това е правилна стъпка като разбира се ние си запазваме правата върху интелектуалната собственост, и искам още веднъж да подчертая, че е, тук е, не става дума за е, подкопаване на правата върху интелектуална собственост. Сега, е, този сертификат за допълнителна закрила, неговия срок на действие не се засяга от 5 годишния срок е, на действие на този регламент за това да няма съкръщаване на е, срока на действие. Но, както казах, достъпа до европейския пазар е важен, защото по-голям брой лекарствени средства може да намали цените и по този начин да се подобри снабдяването на гражданите, като се има предвид е, термина Day One Entry в Европейския съюз. Аз смятам, че е, тук става дума да имаме не само едно е, една уредба на изключенията не само по отношение на вноса, но и по отношение на складовото съхранение. Аз мисля, че само по този начин норма... законодателното предложение може да е, изчерпи своя потенциал – и а, е, бихме могли да създадем а, е, добър пазар и добро производство на генерични лекарства не само е, извън Европа, но и в Европа. Също така не трябва да допускаме а, небрежно а, европейска експертиза да отива в Япония. Аз ще внеса изменения, които ще влязат в становището на комисията по околна среда, което аз също изготвям. Също така ще има и предпазни е, клаузи. Сега имам известни разлики с докладчика по отношение на notification, уведомяването. Аз мисля, че 28 дни е твърде дълъг срок. Според мен 14 дни е достатъчно да се извършва това уведомяване и да бъдат уведомявани само органите по здравеопазване, а не конкурентите, за да може да се запазят е, производствените тайни, да се защитят производствените тайни тайни на производителите на генерични лекарства. И е, ще предложа също и е, нещо във връзка с стокпайлин, във връзка с е, складирането аргументира се, че ние не можем да го въведем, защото по този начин е, нарушаваме международни търговски договори. Аз мисля, че ние като законодател, именно в сферата на здравеопазването, трябва много точно да си помислим дали тук могат да се използват аргументи на един търговски договор. Това според мен политически е доста опасно. И накрая радвам се много на сътрудничеството с докладчика и колегите е, докладчици в Сянка. Благодаря за вниманието вниманието. Господин Златовски. Так, так, пани przewodniczący, dziękuję. Благодаря. Няколко въпроса, свързани с това предложение. Фармацевтичният отрасъл в Европейския съюз трябва да може да продължи да се състезава с производителите на генерични и други медицински продукти в цял свят. Фармацевтичните продукти трябва да са безопасни. Затова трябва да използваме в максимална степен възможностите предвиждани в този регламент, също така и за да имат полза от това потребителите не само в Европа, но и в цял свят. 90 милиарда евро е стоеността на медикаментите, които могат да се окажат без защита. Ние сме много конкурентоспособни в момента, но трябва да се промени този регламент, за да се засили конкурентоспособността на нашите продукти на глобалните пазари. Разбира се, трябва да имаме и правни гаранции, за да можем да се защитим срещу различни злоупотреби с системата. Трябва да гарантираме възможностите за износ на продуктите, визирани в регламента. Конкуренцията от Китай и Русия е много силна. Това предложение е много добро за привличане на инвестиции – в сферата на научно-изследователската и развойна дейност в Европа. Това е наистина много обещаващо, включително гледна точка на иновациите в сектора. Също така това означава нови работни места, трансфер на знания. Нашата политическа група е за предложението на комисията, въпреки че имаме някои резерви – относно това, кои точно сертификати трябва да бъдат променени и от кога. Това ще означава, че всъщност от това зависи успех или провал на този регламент. Ние ще внесем изменения и се надяваме на конструктивно сътрудничество. Благодаря, господин председател. Обеден съм, че всеки път, когато разглеждаме този въпрос, трябва да подчертаваме факта, че с измененията на този регламент ние не се стремим, ни най-малко, да изложим на риск патентните права и 5-годишни защитен период за дружествата, които произвеждат много модерни, много съвремени фармацевтични продукти. Целта на този регламент е да се гарантира по уреденото по-регламентирано производство и създаване на равнопоставеност с други фирми, които се състезават на пазара. Много е трудно да се предвиди ситуация, в която дружества, опериращи извън нашия пазар, ще имат възможност да пуснат на пазар генерични продукти, подобни на продукти, които вече се продават на територията на Европейския съюз. Гаранциите, които трябва да предоставим на дружествата, трябва да се основават върху този регламент. Трябва да се помни, че качеството на медицинските продукти е от ключово значение за потребителите на тези продукти. Наясно сме и с факта, че фалшивите медицински продукти са нещо, което е факт за европейския пазар и много от тях идват от Китай. Освен това, те не се продават само по интернет, но също така и в традиционните аптеки. Много ми е трудно да разбера каква е мотивацията на хората, които са въвлечени в тази дейност, защото те съсипват здравето на хората. Но трябва да гарантираме защита на европейските дружества, особено малките и средни предприятия. Воеме, че за хвиле е, разпочне се таки штурм на е, е, охрони патентове и леков, които още са... И така, можем да предвидим, че в бъдеще и то скоро бъдеще ще имаме значително увеличаване на на искания за патентна защита за продукти, които дори още не са разработени, за да се гарантират бъдещите ползи. Можем да предвидим подобна ситуация и оттам е много важно да се определи крайната дата. Освен това, този 5 годишен период, който започва от първия ден, от първия ден на изтичан на този период, европейски дружества ще имат право да продават тези продукти на европейския пазар. Това е ситуация, от която печелят и европейските производители, и европейските граждани. Обеден съм, че най-големите дружества, които разходват огромни суми за научно-изследователска и развойна дейност, ще бъдат много заинтересовани от патентна защита и от този допълнителен 5-годишен период за патентна защита. За тези дружества, както и за малките и средни предприятия в Европа, които произвеждат много висококачествени лекарства, трябва да гарантираме възможност за конкуриране на равна нога с други дружества. Благодаря. Комисията дали иска да отговори? Да, заповядайте, имате думата. Благодаря ви много, господин председател. Много ви благодаря за възможността да се изкажа тази сутрин. Искам да уверя докладчика в две неща. Първо, много внимателно слушахме всичко казано тази сутрин и много се радваме, да видим, че нагласата ви е положителна спрямо това предложение. Второ, да, разбира се. Ние сме изцяло на разположение на вашата комисия, за да потърсим решения и да предложим техническа помощ там, където това е необходимо. С радост ще го направим. Както подчерта докладчика, това предложение наистина е предлага огромни възможности за нашите европейски дружества, за да извличат ползи на един бързо растящ и бързо развиващ се пазар. Така че трябва да действаме сега и трябва да засилим конкурентоспособността на европейските предприятия и продукти. Този регламент ни трябва сега и трябва да действам бързо. За това Нашето предложение е много целенасочено, но то също трябва да бъде балансирано. Не трябва да се прави повече от това, което е необходимо, за да може дружествата, които са основани в Европа, които са установени в Европа, да могат да извлекат полза за това да бъдат по-конкурентоспособни на глобалните пазари. Много се радва че получаваме доста сериозна помощ за нашето предложение. Сега по конкретните въпроси, които бяха поставени. Ако правилно разбрах първия въпрос на докладчика, това е въпроса за изискванията за уведомяване. Въпросът беше защо тази информация да не се дава на титуляра на сертификата. На този етап мога да обясня нашия подход. Той е свързан с предоставяне на определена информация чрез националните патентни служби. И ни адаптирахме нашето предложение така, че да гарантираме това, че поверителна информация не се предава пряко към титулярите на сертификатите, защото това може да създаде отрицателни стимули. Също така се стремим да намерим решение в тази сфера, но необходимостта да се запази поверителността за нас е от ключово значение. Ако правилно съм чула за времето, докладчикът смята, че крайните сроки срокове в процедурата за уведомяване са малко амбициозни, по-амбициозни, отколко трябва. И докладчик в Сянка също каза нещо подобно. Разбира се, това е един въпрос, по който с радост ще предложим нашата техническа помощ. Сега, за сроковете ние смятаме, че те са реалистични и отчита потребността на заинтересованите страни. Трето, прилагането на предложението Наистина предложението на комисията цели да се гарантира това, че изключението или освобождаването ще се прилага към сертификатите, които още не са връчени в деня на влизането на регламента в сила. Това е доста ограничен брой. И искам да ви обясня защо предлагаме това решение. Разбира се, има редица възможни решения – но ние избрахме това решение възоснова на принципа на пропорционалност. От една страна искаме, разбира се, да гарантираме това, че нашите предприятия могат да извлекат максимално бързо полза от това изключение, поради това, че имат висящ патент. Също така искаме да гарантираме надлежна защита на патентните права. Така че отново казвам, готови сме да предоставим техническа помощ, защото чувам различни мнения тук в тази зала. И по прилагането, което може да доведе до разнородно прилагане в Европа, искам да ви напомня, че нещата зависят от това къде ще подадете вашата заявка и как ще работи Националната патентна служба, така че определено ниво на разнородност, свързана с заявките, е нещо, което вече е факт днес. Then turning to a couple of questions and statements of Mr. И така, що се отнася до изказването на господин Велкин, да, благодаря ви много за поставените от вас проблеми. Поредица от тях, ако правилно ви разбрахме, и ви искате да се, да се създаде система, чрез която може да се подават заявки за износ извън Европейския съюз, но също и в рамките на Европейския съюз са в страни, в които няма такава защита. Според нас това изобщо не е проблем, защото ние смятаме и виждаме, че сертификатите се въвеждат навсякъде и че това става повсеместно явление, така че не виждам каква ще е реалната полза от вашето предложение, с какво ще допринесе то към нашето предложение. Господин Валкен подчерта, необходимостта от улесняване на един хода за биоподобните продукти и генеричните продукти. Наистина това е важен елемент, особено светлината на изтичането на срока на действие на сертификата. Но за нас причината за нашето предложение е следното. Ако вие може да произвеждате в Европа по време на действието на сертификата, то тогава ще ви е по-лесно и да изнасяте вашия продукт извън Европейския съюз. Виждам, че моето време изтича, затова съвсем накратко. По презапасяването, стокпайлинг. И искам да прилизува докладчика да се запознае с оценката на въздействието и там са изложени причините, защо комисията не включи този проблем при запасяването, стокпайлинг, в своето предложение. Е, that, um, me... За съжаление, Това е така. Надявам се, че вашите въпроси намериха отговор, особено тези на докладчика. Желаете ли да кажете нещо сега? Съвсем накратко, господин председател, с задоволство виждам, че атмосферата е нещо, което е свързано с ангажимент в името на благополучието и благоденствието в Европа. Разбира се, можем да обсъдим конкретни въпроси, така че да подобрим предложението на комисията. Но ме радва, че няма сериозни различия, няма сериозни разногласия. Виждам, че цари един дух на съгласие. Разбира се, наясно сме, че става дума за някои определени изключения, така че благодаря на всички, които се изказаха, благодаря на комисията и очаквам съвместната ни работа по-нататък по този регламент. Благодаря ви. Благодаря. През граничните преобразувания, сливания и разделения. точка 6 от дневния ред е следващата точка, която ще обсъдим. Госпожа Рейгнар. Благодаря, господин председател. разполагаме с внесените от вас изменения. От е, вторник е, разполагаме с английската им версия. Те са 812 изменения по предложението на комисията – бяха представени е, на нашата комисия. ЕКОН и ЕМПЛ имат много кратки срокове. В ЕКОН, например, се работи само с английската версия, за да може да се работи по-бързо и наистина да могат да бъдат спазени тези кратки срокове и да се постигне резултат. След днешното разискване ние ще имаме първата среща на докладчиците в Сянка, така че аз предварително се радвам на тази среща. Преди това ще кажа, че сме провели двустранни разговори, много конструктивни. Гласуването ще бъде на 19.20. Това е едно много комплексно досие и по това досие се предвижда една наистина много кратка времева схема. Сега, това, което мога да видя от различните позиции, е, че въпреки многото внесени изменения, можем да кажем, че във всички политически групи бихме искали да създадем една нова правна рамка, да въведем ясни, е, прости е, процедури, които дават възможност за мобилност на предприятията в Европейския съюз, без да трябва да се лишават от своята правосубектност, като разбира се отчитат елемента на правна сигурност. Наистина, това е много амбициозна задача, която сме си поставили и тук трябва да вземем предвид най-важните заинтересовани страни и да ги защитим. Това са работниците, предприятията и кредиторите. Това, което беше до сега, т.е. липсата на хармонизация в дружественото право, доведе повече или по-малко до липса на защита на работниците или пък е, е, това да бъде поставено на везната на Европейския съд, т.е. Е, да трябва да се намесва съдебен орган. И е, също така нареченият форум шопинг. Това се допуска в материалното право и водеше до непрекъснато напрежение между държавите членки и това напрежение съществува. Това е нашата ситуация. Ние искаме ясни правила, ясни процедури и високо ниво на защита на заинтересованите страни, на работниците, които най-често са засегнати тук. Сега по отделните изменения аз ще ги представя представя бързо. Знам, че е, времето е ограничено, но от друга страна мога да кажа, че това е огромно законодателно досие и то трябва да бъде разгледано така, че да се вземат предвид най-важните изменения. Нашите изменения на групата на социалистите за защита на работниците и техните права е, вече са представени, поставени са на масата и е, Разбира се, са проведени съответните консултации, така че да бъдат адаптирани към европейското законодателство, за да се осигури позицията на работниците в предприятията. Първо трябва да се посочи, че представителите на работниците ще бъдат включени в ръководните органи на дружествата. Освен това, работническия съвет, Европейския работнически съвет или синдикатите, които съответно са представени в предприятията, трябва да разполагат с достатъчни ресурси, за да, разпола... за да анализират доклада и също така в рамките рамките на консултативната процедура, работниците трябва да имат право да получат отговор, т.е. преди да се вземе решение. Ние знаем от опит, е, че отговорът е, се предоставя, обаче твърде късно. И е, вече това е уредено в правен смисъл да получават отговор по другите изменения. Предлага се дефиниция за фирми фантоми. Това са така наречените Artificial Arrangement. Те трябва да бъдат подобрени. И в проекто доклада се е, съдържа изискване за реална стопанска дейност в държавата членка, където е регистрирано предприятието. Тоест, трябва да се гарантира че няма да бъде учредена фирма Фантом. Освен това, е, трябва да се избегнат е, изкуствените конструкции, защото става дума за това, че истинските стопански е, субекти, които искат да бъдат мобилни на пазара, да получат възможност да упражняват тези права. Много политически групи са внесли изменения – с следното изискване, а именно седалището, значи седалището на предприятие по регистрация и мястото на управление да се намират на едно място. Ние подкрепяме това. Разбира се, трябва да помислим как да се осъществи всичко това. И мисля, че на среща с докладчиците в Сянка ще бъдат обсъдени детайлите в тази връзка. Някои изменения от няколко политически групи по член 86F са допълнения към Draft Terms. Повечето изменения, според мен, е, водят до възникване на добавена стойност и трябва да се подкрепят. Освен това, има изменения, които са насочени към упростяване на задълженията за е, изготвяне на доклади. Аз е, няма да се спирам сега на това. Аз мисля, че на нашата среща с докладчиците в Сянка ще навлезем в детайлите на този проблем. След това мога да проявя разбиране за тази идея и разбира се, ще трябва да видим какъв ще бъде резултата, какви ще бъдат разходите и накрая искам да взема отношение по измененията, свързани с независими експерти. Тук комисията е направила предложение. Има всякакви възможни варианти, които се обсъждат в измененията. Някои твърдят, че са нужни двама експерти, други пък твърдят, че трябва да имаме доверие в институциите, дали се възползваме от предоставянето ни поле за съдействие, тук си задават те въпроса. И тук аз съм открита във всички случаи. Трябва да се погрижим за правна сигурност на дружествата, да се избягва бюрокрацията и мисля, че е, мога да разчитам на вашия принос и е, след това да се започне с е, преговорите на среща на докладчиците в Сянка. Благодаря. Thank you as well, uh, благодаря, господин Дюран. Господин председател, съвсем накратко. Очевидно трябва още веднъж да благодаря на Евелин за работата, която е извършила по това досие. Искам само да посоча, че съвсем набързо ще представя нашите изменения. По принцип ние сме съгласни, ние се опитваме да направим така, че работниците да бъдат включени в по-голяма степен в рамките на тези сливания и преобразувания. Ние искаме да наложим принципа на ескалатора, малките предприятия да не бъдат подложени на същите правила като големите и представителството, синдикалното представителство да бъде по-ефекасно. Е, също така, е, нашите изменения са насочени към въпроса на реалното седалище, така че да няма измама и да няма фиктивен трансфер е, между, даден, между различни дружества, така че да има отклоняване от данъчно облагане. Така че въпроса за реалното седалище, за прозрачността, това са много важни въпроси и мисля, че мога да посоча и повече детайли в в тази връзка и Последно, ние бихме искали тези презгранични преобразувания, сливания и разделения да не бъдат в някаква сенчеста зона, а да регулират прозрачно ситуацията за всички операции, които могат да бъдат извършвани от предприятията, но по принцип ние подкрепяме предложенията, които са формулирани и също така подкрепяме опростяването на процедурите. Благодаря ви. Thank you, uh, Благодаря. Господин Деграндис, благодаря, господин председател. Искам да имаме гъвкост и ясно е, че имаме твърде малко време за внасяне измененията, за това трябва да положим усилия и да и изготвим нашите становища по изменението на докладчика и докладчиците в сянка. Искам да благодаря на госпожа Регнер, която е докладчик. Благодаря за нейната добрина и любезност. За това, че беше много приятно да работим с нея, да обменяме мнения. Така или иначе, също така заслужават благодарности всички останали. И сега няколко по-общи бележки. Смятам, че целта на измененият не трябва да цели увеличаване на административната тежест върху предприятията. Според мен това ще бъде най-лошия вариант. Трябва да се унифицира и да се улесни това, което ще се прави на нивото на Европейския съюз. Така че да се гарантира максимална ефикасност мисля, че защитът на работниците в по-голяма степен, отколкото вече се предвижда в предложението на комисията, ще бъде голяма грешка, защото вече се предвиждат консултации с работниците в предприятията и други форми на допитване до тях и тяхното участие. Смятам, че подхода на докладчика е разумен. През граничните преобразувания, сливания разделения – в един глобализиращ се свят представляват риск за правата на работниците. Затова важно е да се увеличат защитните мерки, но трябва да се отчете това, че вече в самата директива нещата вече са формулирани много добре в това отношение – Аз съм за тези разпоредби, тъй като те предвиждат обмен на добри практики, предвиждат също така, че предприятията ще действат добросъвестно и се надявам, че ще имаме една ефикасна позиция, която ще гарантира свободно движение на предприятията в едни нови условия, ще бъде нещо, което е благоприятно за заетостта и ще има гаранция да не се намали защитата на работниците, че няма да има вратички за злоупотреби. Разбира се, когато говорим за злоупотреби и за измами, трябва все пак да отчитаме, че повечето предприятия действат добросъвестно. Така че важно да да се стремим да не претоварваме законодателството на европейско ниво, повече от това, което е необходимо. Благодаря ви, господин Марино и Пинто. Господин председател, аз протестирам, че тук нямаме преводачески екип. Аз съм лишен да следвам дискусия, от възможността да следвам дискусията на моя роден език и да участвам в нея на португалски. Това е неприемливо, това, което днес се случи. Неприемливо е за мен – и това не би трябвало да се случва. Трябва да има малко повече респект към депутатите. I fully agree with you. Изцяло съм съгласен с вас. Не бяхме информирани за това, а, че ще бъде отменена португалската кабина, така че изцяло ви подкрепяме. Аз не мога да говоря на португалски, защото разговор в залата между депутатите, е, казаха ни, че е, вече има португалски превод, можете да говорите на португалски. Е да, обаче аз не мога да слушам превод на португалски, казва господин Дапинто. Е, няма преводачески екип, няма португалска кабина и за мен това е неприемливо. Месис Ютеланд. Госпожа Ютеланд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика отново. Разбира се, много е добре това, че предприятията имат възможност свободно да се движат през границите, обаче е изключително важно да създаде правна уредба, гарантираща корпоративно поведение, което е насочено към устойчивост и към създаване на по-справедлив единен пазар. За това някои от нас искат да се въведе принципа на реалното седалище на фирмата, така че дружествата трябва да могат да докажат, че те извършват реална економическа дейност в държавата, която се преместват и че те имат реално седалище в друга държава. Защото не трябва да допускаме подкопава на конкуренцията, за това един силен принцип за реалното седалище ще бъде устойчиво и дълготрайно решение, за да се прекрати разпространяването на дружествата фантоми. Така че това е важно предложение с цел да се подобри проекто законодателни акта. Освен това, предложенията на, за консултация и информиране тук има нужда от сериозни подобрения, за да се гарантира това, че работниците могат своевременно и предварително да повлияват решенията на управителните органи на предприятието. Важно е работниците да имат право на представителството на нивото на управлението на дружества. Трябва да засилваме и да увеличаваме правата на работниците. Също така виждам, че са внесени предложения от НП да се заложи фиксиран праг за броя на работниците – от 500 работници. Това ще се вписва в германската система, обаче в Швеция имаме много стрикни норми за участието на работниците и те въжат за всички дружества с над 25 работници, така че това предложение от НЕП е неприемливо за нас, тъй като то сериозно ще накърни нашата система. И накрая смятам, че е важно да се посочи, че това предложение – е една от две, двете законодателни инициативи в пакета и трябва да запазим този пакет и трябва да разглеждаме и двете инициативи, двете предложения успоредно. Благодаря. Комисията иска ли да вземе думата? Накратко, моля. Thank you very... Благодаря много, господин председател. Искам да отправя благодарности към докладчицата и целия парламент за това, че действахте толкова бързо при подготовката на доклада. Искам също така да благодаря и на всички, които направиха из... предложения за изменение в този доста сложен пакет. Предполагам, че големия брой изменения е плод на големия интерес. Ние се опитваме действително да направим да постигнем едно равновесие между начина на осъществяване и условията. Това също беше а, споменато от докладчика, докладчицата, как да се ограничи бюрокрацията, как в същото време да се запази правната сигурност и да се осигури безопасността. В този смисъл ние сме изцяло в съответствие с а, подхода на парламента. Мисля, че постигнахме известен баланс Разбираме, че може да се преговаря по него все още. С радост ще съдействаме при намирането на технически решения. Това, което се опитваме да направим в това предложение е да подкрепим малките и средни предприятия и по-големите да използват съществуващите правила за сливания, като останалите правила да са достъпни за всички. Депутата Дюран каза, че всички видове операции трябва да се обхванат, за да няма разминаване. За това и комисията предлага да се обхванат именно и трите вида процеси, да се укрепят правилата за сливания и да се определят тези за преобразование и разделяне. Защо? Защото а, има такава съдебна практика и това е една от причините да не предложим принципа за реалното седалище при всяко местене, за да може при по-сложните случаи да не се приема, но това, което искаме да почитаем най-вече на депутат Куталант е, че всички държави членки, в които имат принципа на реалното седалище, те изискват администрацията и економическата дейност или част от създаването в своята държава на съответното на предприятие. Всичко това като условие прави възможно предложението на комисията. Що се отнася до праговите, елементи и пропорционалната система сме я запазили, за да се а, запазят правата на работниците и тяхното участие във всяка държава членка. Това е причината, в която Това е причината да запазим идеята в предложението. Трябва също така а, да отправим още веднъж благодарности за а, деловия начин, по който парламента действа с това предложение. Надяваме се да се запази тази инерция и това бързо действие и всички елементи от пакета да могат да бъдат прияти в рамките на този мандат на настоящия Европейски парламент. Това е целта. От страна на комисията ще направим всичко възможно, за да постигнем тази цел. Добре. И така, както каза докладчицата, 19 ноември е датата за приемане в комисия. Искате да вземете отново думата? Знам, че всички са готови да гласуват от тук нататък, но все пак исках да кажа, и аз, че много аспекти обхванахме. Искаме двата файла да вървят заедно. Те трябва да са заедно, взаимосвързани са, но това и ще действаме бързо, но не трябва да прибързваме, за да не пропуснем а, важни елементи от подробностите. Има много такива технически а, елементи в заседанията на а, докладчиците в Сянка ще разгледаме всичко това, за да можем да дадем на предприятията нужната свобода да се движат в различните държави. Исках да взема думата, защото исках да подчертая казаното от колегата Депинто. Много е важно да можем да говорим собствените си езици и да слушаме на собствените езици. Понякога е изключително изтощително да се слуша непрекъснато в, а, на друг език, така че смятам, че всички а, държави имат това право, всички депутати трябва да имат това право да слушат на собствения си език. Исках също и а, към това важно заявление да се присъединя. Председателят напълно съм съгласен. Сега продължаваме с гласуването. На този етап we have two, two SND too many. Малко повече от социалистите имаме госпожа Реднер. Един в повече сте. So it seems to be okay. Please enter your, your voting cards into the... Моля да сложите картите си в машините за гласуване. Кредитните карти няма да проработят. Okay. So... <clears throat> И така. Започваме с моя доклад за електронното публикуване на официален вестник на Европейския, на официалния вестник на Европейския съюз. Ще гласуваме електронно. We are missing one, one more. Липсва ни един глас. Okay, let's it. And... Ами- Добре, край на гласуването. Приема се доклада. Продължаваме с доклада на господин Машталка, защита на работниците от рискове, свързани с експозицията и така нататък. Изменение 13. За против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Ти си ми това. Amendment 2 in favor. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 18 заедно за, против, въз... Нека проверим електронно. E e Един НП вод в повече имаме. Ако искате, мога аз да не гласувам. Добре, аз няма да гласувам. And that has been, uh... И така приемаме тези изменения. Uh, 3 in favor. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. Извинение 21, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, про... против. Нека проверим електронно. Приема се. После 8, 22 и 23 заедно за. Против. Трябва да видя малко повече ръце. Или да проверим направо. Let's close it. Uh, adopted. Приема се. 9 и 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Yes. Yes. It has been adopted. Приема се. 25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 Така вече е изменено. Гласуваме електронно. Приема се. Поздравление на господин Мишталка. Още веднъж доклад на господин Мащалка за прозрачност и устойчивост на оценката на Европейския съюз на риска в хранителната верига. Изменение 27 за против въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Не, всъщност нека проверим 31. And it has been adopted. Uh, 32 in favor, against, abstentions adopted. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приемат се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за,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 Отхвърля се. 307 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167 за. Против. Въздържали се. Приема се. 168 за. Против. Нека проверим. 168, моля. and it has been rejected. Uh, 170 in favor. 170 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим.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 166 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въз... нека проверим 171, моля. 172. Всъщност не, извинявайте. Изменение 40, извинявайте. За, против, нека да проверим. Отхвърля се. Повтаряме гласуването. По 40. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против въздържали се, отхвърля се. 43 за, против. Нека проверим 43, моля. Отхвърля се. 44 за, против въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Не, нека да проверя електронно, да сме сигурни. Приема се. 46 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 180 за. Против. Въздържали се. Добре, трябва да проверим още веднъж. Отхвърля се. 181 за, против Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме. Извинявайте. Аз бях объркал. Приема се. И сега преминава към 46 такъв случай. Нали? Okay, 182, sorry, my mistake, 182 in favor, against. 182 за, против, въздържали се, приема се. Сега сме на 182. Тоест бяхме на 182. Сега Сега 174 за, против,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 въздържали се, приема се. 48 за, против. Abstentions adopted. Въздържали се, приема се. 186 за, против. Въздържали се. Бих казал, приема се, но трябва да проверим. and it has been adopted. Uh... Приема се. 187 за, против, въздържали се. Нека проверя още веднъж. 187. It has been adopted. One... Приема се 188 за, против, въздържали се, приема се. 52 и 191 заедно за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 189 за. Председателят каза погрешка 198, вероятно имате предвид 189. 189 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Само 196 проверяваме. Мисля, че беше отхвърлено. 58 за,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 201 за, против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 199 за. Against abstentions adopted. Против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по компромис 18. Adopted. Приема се. 206. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 211, моля. Adopted. Приема се. 212 за. Против въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. You think so? Sorry, my mistake. Моля да ме извините за грешката. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Хаутала, ще проверим по електронен път. And it has been rejected. Отхвърля се. Коментари извън микрофон. Uh...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 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста за, против, електронна проверка, моля. Yes. Yes, it has been adopted. Приема се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Според мен се отхвърля. Електронна проверка по 80, моля гласувайте.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 въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, 84. 257 е прието, затова преминавам към 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 86 и 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 267, моля. 267 приема се. 269 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. Две за. Против. Електронна проверка по две, моля. It has been adopted. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. Uh, 91 in favor не, не е ли така, пита председателят? Окей. Okay. Uh, Моля да ми извини за грешката. Компромис е едно. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 4 in favor, against abstentions adopted. Приема се следващото. 8 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 са против. Електронна проверка по 114, моля. Oh. slightly, slightly adopted. Да, приема се. Леко се приема, казва председателят. 113 за, против. Искам да виждам ясно вдигнати ръце. 113. Кой е за? Кой е против? So, uh, one more attempt, please. Още един опит. 113. Кой е за? The vote is rather long, and also forgive us. Моля да ни извините, наистина гласуването е дълго. Сега в момента сме на 115 и 116. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. 13 за против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 16, моля. Did I say rejected? Oh, I'm sorry. Моля да ме извините. И така, приема се. Uh, so we continue by... Продължаваме с 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, We adopted, we adopted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 Преди да преминем към окончателното гласуване, длъжна съм да кажа, че съм много изненадана, че тази комисия иска да увеличи непрозрачността на оценката на риска в веригата на производство на храни, вместо да направи това, което комисията иска да направи, да се увеличи прозрачността и устойчивостта. Единствената ми възможност е да кажа, че трябва да гласуваме срещу това предложение, защото в тази комисия ние избираме по-малко прозрачност и по-малко устойчивост. Шокирана само това. И така, електронно гласуване, окончателно гласуване по текста. Two more. Още двама души трябва да гласуват. It has been... Така, приема се. Поздравления на господин Машталка. May I say something? Мога ли да кажа нещо? Да. Информират ме, че господин Машталка иска името му да бъде премахнато от този доклад. Добре. Отбелязваме си това. И продължаваме с гласуване по доклада на господин Радев за автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт. И така, първо изменение 6 за против въздържали се, приема се.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 Електронно гласуване. И, отвър... и така се отхвърля. 23. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 Извинявайте, електронно 29 гласуваме. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 електронно. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържа ли се, приема се. Окончателно гласуване е електронно. It Приема се единодушно. Поздравление. Поздравление за господин Радев. И сега гласуваме по проекто състоянието на дебата относно бъдещето на Европа електронно. And that has been adopted. С което се приема и следващото ни гласуване ще бъде при закрити врата. А не, по-късно. Това е всичко, което имаме да гласуваме на този етап. I thought that this was. Oh yes, yes. Find the back after. Uh, Fourteen. Yes.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 Докладчика съм аз. Правилата във връзка с упражнението на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващи организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми. Okay. So Uh, so the fourth trilogue on the proposed SATCAP regulation was... Четвъртия триалог по тази тема беше проведен на 8 октомври, този понеделник. Това беше първата тристранна среща, проведена по време на австрийското председателство. Целта на заседанието беше да се постигне съгласие по цялостния политически пакет, по основните политически въпроси. На първо място обхвата, приложното поле на принципа за държава по происход, също така обхвата на повторните излъчвания и също техниката за пряко инжектиране. Макар, че имаше сериозен напредък по време на първите три е, тристранни срещи. Съвета е, този път е, предложи да се мени регламента да бъде директива, за да се постигне съгласие от страна на държавите членки в съвета по най-вече въпроса за прякото инжектиране. По време на а, дискусиите имаше напредък и те продължиха до полунощ. Сериозен напредък беше постигнат по принципа за а, държава по происход с, съответните промени по член 2 и а, съображение 9b, като се обхване позицията на парламента, че обхвата, що се отнася до радиото и новините, трябва да обхваща предавания, произведени вътрешно в съответната организация за а, излъчване. Също така определението на управлявана стена, а, среда беше обсъдено и дали оператора за повторно излъчване а, има а, съответните разрешения за използване. В резултат на преразгледаното съображение 12 също проистекоха дискусии. Що се отнася до техника за пряко инжектиране, беше а, решено да се включат разпоредби с разбирането, че формата на инструмента ще бъде променена. Именно от регламент ще стане директива. Конкретната формулировка на разпоредбата а, все още подлежи на дискусия. Въпроса за провеждането на оценка на въздействието за тези разпоредби също а, все още стои. Ще продължи работата сега а, подробно на техническо равнище и пето заседание ще бъде насрочено с надеждата, че ще се постигне окончателно съгласие. Би трябвало да се подчертая, че а, нищо не е прието, докато всичко не се приеме. Сега давам думата на а, депутатите, които искат да добавят коментари по тази тема, този нощен триалог. Явно няма желащи. Съвета, комисията искат ли да вземат отношение? Явно не. Така че можем да приключим с тази точка от дневния ред и да продължим с точка 15. Доклад към комисията за преговорите по авторското право в цифровия един пазар, директивата а, от господин Аксел Фос. Ähm, Благодаря, господин председател ние се срещнахме на първата тристранна среща и там в най-общ план за първи път очертахме политическите приоритети. Това включва също и членове 11 и 13, които ние разглеждаме като съвсем ясни политически акценти, което съвсем не е толкова трудно при тези два члена. Обаче обсъдихме също така повече или по-малко мандатите във връзка с членове 3 до 9а и също минус 14 е, справедливо заплащане, е, текст и дейта майнинг и е, останалите изключения също така от минус 14А до минус 16А за справедливото заплащане. Е, също така на техническите подготвителни срещи се обединихме около мнението, че искаме по време на австрийското председателство да приключим и искаме за подготовката на тристранните срещи да използваме съответно техническите срещи. Тук искам да посоча, че е, четири колон документ са използвани като изходна база. Също така беше поставен въпроса за правното основание и тук бих помолил в рамките на нашата процедура в Европейския парламент да е, предприемем първите стъпки по отношение на правното основание, в тази връзка трябва да се добавят още два члена. Освен това се споразумяхме за следващите срокове. Имам предвид датите за третата и четвъртата тристранна среща 26 ноември и 13 декември. 13 декември, на 25 октомври. Там а, имаше известна несигурност дали можем да спазим тази дата, така че ще изясним въпроса, така че в момента очакваме 4 тристранни срещи, различни технически подготвителни срещи също и всъщност ние сме оптимисти, че можем да се справим. За следващата тристранна среща сме предвидили обсъждане на членове 3 до 6, 14А до 16А, 10А и 12А и още веднъж ще има първоначален обмен по член 13. Това са целите за следващия трилог. Естествено, членове 11 и 13 няма да бъдат приключени толкова бързо, но искаме да започнем по-рано, за да можем след това да навлезем в подробности при обсъждането. Благодаря ви. Благодаря много. Коментари от депутатите няма. което приключваме с точка 15 от дневния ред и преминаваме към точка 16. Разглеждане на проекта доклада за трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стоеност, загравени по време на въоръжени конфликти и войни. Аз съм докладчик. So I am informed that this report... Информират ме, че този доклад е достъпен единствено на английски и едва от вчера, така че това ще вземе ще бъде взето предвид, когато определяме сроковете. Тук концентрацията е върху оставащите трудности за подаващите искове от частен характер за произведения на изкуството и предмети с културна стайност, които са им отнети неправомерно по време на конфликти и войни. Това а, не е обект на а, акт, който да обхваща тези права. Всъщност, трансграничният елемент винаги присъства в, в повечето а, случаи на а, взети произведения от Ирак и Сирия, например, които се разпо, продават в Лондон. Тук имаме предложение за правна, марка, правна рамка за свободното движение на тези предмети. През декември 2003 приемат, е, парламента приема резолюция, призоваваща за създаването на механизъм за връщане на тези предмети на правомерните им собственици. С оглед на трудностите, които съществуват е, на този етап, е, проблемът остава неразрешен и съществува риск продължаващите и нови въоръжени конфликти да а, създадат възможност за още повече трудности. Беше подготвен доклад по собствена инициатива по въпроса. В настоящото продължение се разглежда възможността за механизъм за альтернативно решаване на спорове, което може да се окаже по-подходящ вариант за първоначално решение, тъй като там има по-голяма гъвкавост и адаптивност към различните случаи и не са обект на толкова а, строги правила и а, са в посока на приятелски споразумения. Също така се създава възможността за общи а, системи за каталогизиране и а, общи системи а, за културните а, предмети за културна стойност и произведените на изкуството. А, тук е, обхващаме не само проблеми от миналото, но също така и се грижим за предотвратяването на проблеми, които могат да проистъкат в бъдеще от ситуации на насилие, където практиките на принудително изкупуване или отнемане са чести. Има ли желащите да вземат отношение по този въпрос? Няма. Комисията иска ли да се изкаже? Също не желая. Крайният срок за изменения в нашата комисия е 5 ноември и гласуването 20 ноември. Това е всичко по точка 16. Това е и всичко за сутрешното ни заседание. Така че ви желая приятен апетит и ще се видим в 2.30 след обед.